седмици, месеци, години. Ние ще продължим да работим много интензивно, за да постигнем тази космическа стратегия, към която се стремим. Благодаря на господин комисаря. Приключваме с разискванията по тази тема, а сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за доклада на господин Карона посветен на разхищаването на храни. Господин Карона, искам да ви кажа, че е, телевизия от моята страна е, днес излъчи вече репортаж по темата, така че става дума за е, една активна политика от гледна точка и на медиите е, и е, гражданите ще бъдат информирани. Много ви благодаря. Преди всичко искам да благодаря на членовете на Комисията по селско стопанство за тяхното сътрудничество при изготвяне на този доклад. Смятам, че сътрудничеството ни беше много плодотворно и в кратки срокове успяхме да постигнем текст, който се радва на широка подкрепа. Разхищаването на храни до сега не е привличало много вниманието на европейските институции. Всички експерти са съгласни вече, че един от основните проблеми сега и в близко бъдеще ще бъде нарастването на потреблението на храна и сигурността на хранителните доставки, продоволствената сигурност ще бъде един от най-сериозните проблеми в бъдеще. Това е така, защото търсенето на храна, потреблението на храна ще надвишава предлагането. Затова е необходимо да се предприемат мерки срещу разхищаването на храни. Когато говорим за храни, ние говорим за храни, които могат да бъдат консумирани, но независимо от това се разхищават, се изхвърлят. Ние стигнахме до нивото, когато ФАО смята, че всяка година се разхищават една трета от произведените храни. Всеки граждани всяка година средно изхвърля 105 кг храна. Така че не става дума само за чисто морален проблем, става дума за економически и екологичен проблем също така. В нашия доклад ние се стремим да включим проблема с разхищаването на храните сред приоритетите на Европейския съюз. Затова искаме комисията да насочи всички държави членки към приемане на обща стратегия, така че да има един качествен скок. Така че между сега между сегашния момент и 2025 година може да се постигне значително намаляване на разхищаването на храни. В различни страни вече се създават различни групи, органи, предприемат се инициативи, които позволяват да се намали значително разхищаването на храни. Това най-вече помага на най-уязвимите слоеве на населението. Над 70 милиона от населението на Европа в момента живеят под чертата на бедността. И точно за това имаме нужда от много конкретни насоки указания от Европейската комисия, така че да бъдат също така и променени правилата за възлагане на обществени поръчки, правилата за столове, за болници, така че да се гарантира равнопоставеност на всички фирми, които се стремят да възприемат подход, позволяващ минимизиране на разхищаването на храни. Важно е европейските институции в това да поемат водеща роля. Затова призоваваме и всички, които участват в веригата на хранителни доставки, да поемат също така активна роля. Необходимо е да се разгърнат кампании по информиране на обществеността. Необходимо е да се създадат дадат традиции в обществото, които да позволят по устойчив начин да се използват храните. Тук Европейският парламент също има своята роля и се надявам, че Европейската комисия ще се вслуша в нашите предложения и ще разработи необходимата стратегия. В нашето предложение ние също така предлагаме 2014 година да стане година за борба срещу разхищаването на храните. Това ще сигнализира за ангажимента на европейските институции и също така ще изпрати послание до цялата общественост в Европейския съюз, че европейските институции могат да са начало на важни инициативи, които са в полза на цялото общество. Председателят, благодаря ви, няма желаящи да се изкажат, с изключение на унези, които помолиха да се изкажат в рамките на процедурата с привличане на вниманието на председателя. Независимо от всичко това, след 15 минути трябва да приключим, за да можем да изслушаме комисаря и да му предоставим време да се изкаже преди да започне гласуването. Така, моля ви да бъдете много е- ефективни. Господин Лави има думата. Пръв, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Не можем да си позволим увеличаването на разхищаването на храни, дори продължаването на това. Необходимо е да бъдат направени дълбоки промени и в менталитета Необходимо е също така да обърнем внимание на економически и екологичния аспект на този проблем. През последните години се наблюдава значително нарастване на обема на разхищаваните храни. Това влияе върху здравеопазването, економиката, околната среда. Всичко това не може да продължава така. Също така, 60 милиона души в Европейския съюз живеят под чертата на бедността. И не трябва да забравяме за това, а от друга страна, нека да не забравяме, че огромни количества храна се разхищават. Трябва да се реши този проблем. Този проблем има економически и социални измерения. Трябва да помислим по-добре за опаковката, за датите на изтичането на срока на годност, така че гражданите почнат да използват продуктите по-ефективно. Госпожа Тикао има думата, казва председателят. Искам само да ви напомня, че когато говорите в рамките на процедурата на изказване чрез привличане на вниманието на председателя, вие нямате право да взимате думата отново в рамките на един и същ дебат. И моля ви всички бъдете кратки. Продукция ануала de deșeuri алиментара дин cele două... Благодаря ви. Е, годишното производство на хранителни отпадъци от 27-те държави членки възлиза на 179 тона на глава от населението. По света е, много хора е, живеят под прага на бедността. 16 милиона получих помощи от благотворителни организации. Много е важно е, да се подсигури е, здравословна, достатъчна и достатъчно хранителна храна за всички. Проблема с разхищението на храните трябва да се разгледа от гледна точка на ефективността на ресурсите и комисията трябва да предприеме инициативи е, във връзка с разхищението на храни и е, комисията трябва да отдаде е, е, същото внимание на този въпрос, както на въпроса на ефективността на употребата на енергия. Колегата Бойчаховски. Благодаря, е, господин председател. Проблема с разхищението на храните е много важен и е хубаво, че Европейския парламент се занимава с него, особено като се има предвид е, драматичните прогнози за следващите години и увеличението на търсенето в момента. Всичко това е свързано с казаното преди 10 на минути. Всичко това е свързано с концентрацията на търговията. По-голямата част от търговията с хранителни продукти е в ръцете на съвсем ограничен брой предприятия. И това е повече от очевидно. Това влушава положението. Разхищението нараства, защото в супермаркета купуваш повече неща, отколкото ако отидеш в е, съседната бакалия. Е, и когато се замислим за този въпрос, е, трябва да имаме предвид и земята, защото днешната криза с продоволствието е свързана с свръхексплуатацията на земята и трябва да не забравяме това. Господин Миколашик. ninety až one hundred and fifteen kilogramov na osobu vyplýtvaných potravín ročne. Благодаря. Загубите на хранителни продукти на глава от населението са огромни. И за това, това е тема, която трябва да получи приоритетно място. Това просто не е устойчиво поведение в хранителната велига. Засегнати са хората, засегната е и околната среда. Стига се до загуби за економиката и за бизнеса. Затова трябва внимателно да обмислим и въпроса за съхранението на храните, където също има големи загуби и е много важно да се разработи специална европейска стратегия. Има твърде много хора, които живеят в бедност. Госпожа Магинес, благодаря господин председател. Поздравявам докладчика за свършената от него работа по този доклад и смятам, че е много важно да се занимаем с този въпрос и, както бе предложено, да се посвети една цяла година, 2014, на тази тема това е годината и на изборите. И мисля, че посвещавайки я на тази важна тема, действително ще заговорим на гражданите, защото тук не говорим само за храната, която хората изхвърлят по домовете си, тук говорим за храната, която се губи на всички етапи на хранителната верига. Тоест, необходим ни е дебат за цялостната хранителна верига. Ако можем да намалим разхищението на храни, тогава хранителната верига ще бъде много по-ефективна и устойчива. Благодаря, госпожа Прендегас. Благодаря. Световното население стигна до 7 милиона миналата година и до 2050 се очаква да милиарда, извинете, и е до, е, се очаква да стигне до 9 милиарда до 2050. Затова е много важно да се занимаем с сигурността на хранителните доставки и на продоволствието. Трябва да видим не само как се консумира храната, а как се произвежда и дали има разхищени. Разхищени има на всички елемент, е, е, етапи от производството от производството през цялата хранителна верига до консумацията, а в индустриализираните страни най-голямата част от разхищението и от изхвърлените храни са на края на тази верига. Една трета от храните, които се купуват в Ирландия, от семействата биват изхвърлени. Това са оценките. Необходимо е да се създадат цялостни програми за обучение на хората – за да се предотврати това разхищение. Председателят, благодаря господин Николеско, има думата. Благодаря, господин председател. Спестяването на храни означава и спестяване на вода, спестяване на енергия и спестяване на работна ръка. И ние трябва да отговорим на недостига на обработваема земя, която напоследък непрекъснато се обсъжда. Е, Европейски съюз зависи от земеделска земя извън Европейски съюз и всяка година използва 640 милиона земеделска земя извън Европейски съюз, 60% в повече е спрямо е, земеделската земя в самия Европейски съюз. Това е площ 10 пъти по-голяма от площа политика на Германия. Въпросът е какво ще правим? Ще търсим ли земи извън или ще използваме по-добре нашите ресурси? Аз сега давам думата на господин Комуцакос. Давам думата на господин Комуцакос. Не е в залата. В такъв случай господин Маури има думата. Господин председател, благодаря на колегата Карона защото е, той ни запозна с темата, с, с съответните последици за економиката и за околната среда, но искам да му благодаря най-вече за това, че той изтъкна какъв е потенциала в борбата срещу разхищението на храни. Е, господин комисар, искам е, да подчертая колко е важен стратегически този въпрос. Искам да разбера доколко комисията може да допринесе за раз... да се спре разхищането на храни. Трябва да се видят какви са разходите, е, които подкрепят подобна стратегия. Защото има проблем, който все още не е разрешен, това свързано ли е само с социални разходи или е свързано с Генерална дирекция Агри? Въпросът е от основно значение, защото Генералната дирекция в комисията, която традиционно отговаря за хранителната верига, за организациите с гражданите, е заинтересована. Госпожа Заборска. председа, predseda, v čase krízy a не можно ignorovať, že са благодаря ви, господин председател. Господин председател, господин комисар, в времена на криза не трябва да забравяме за това, че огромни количества храна се изхвърлят. Затова благодаря на колегата Карона за това, че поставя този проблем. За съжаление, не се предоставя достатъчно информация за това какви количества храна се разхищава. Не се предоставя достатъчно информация и за сроковете за годност на храните. Също така нищо не се говори за продоволствените банки и ролята на неправителствените организации, които участват в разпределението на храни сред бедните. Ние в Европейския съюз плащаме за такива инициативи, финансираме ги и това е много добре. Благодаря, господин председател. Днес ние изхвърляме една четвърт от храната, която купуваме. Това е недопустимо и от економическа и от е, чисто етична гледна точка. Трябва да водим този дебат. Трябва да увеличаваме информираността сред обществеността. Трябва да обмислим въпроса за сроковете на годност на храните. Трябва по-добре да информираме нашите потребители. Също така, по-низките температури в складовете за храни ще позволят по-дълго да се запазят храните. Затова призовавам и сектора на хранително-вкусовата промишленост да поеме своята отговорност. Трябва също така да променим трайните нагласи на населението. Трябва да бъдем по-разумни при използването на храните и да помислим за това как да използваме по-ефективно храната. Председателят, приключваме процедурата с изказвания чрез привличане на внимание на председателя давам думата на комисар Таяни. Мога ли да ви помоля, господин комисар, да бъдете кратък? 5-10 минути. Много ви благодаря предварително. Подакие, Асия Саплас. Да, аз искам да ви, ви... Тези, които са на местата си, искам да поздравя тези е, е, за новата им работа. Искам да благодаря един господин Карона, господин докладчик, както и членовете на комисията Агри, на комисията Околната среда, комисията за вътрешен пазар, от името на комисаря Чолос, който отговаря за съскостопанската политика. В момента той е в в Дъблин, за да запознае е, Ирландия с е, ОСП. Е, предвид отрицателното отражение за храните и за сигурността на храните, въпроса с разхищението на хранителни сроки, естествено привлича все по-силно внимание. И в този дух искам да спомена конференцията, която се проведе в Европейския парламент на 28 октомври 2010 година. Какво можем обаче да направим ние в Съюза? Комисията вече е приела няколко предложения решения и в момента изработва нови, които ще допринесат е, за това как да се справим с е, разхищението на храни на различни нива. Аз вече споменах реформата на ОСП, която е свързана най-вече с, стадия на производство и преработка на храни в хранителната верига. Това са мерки, които ще е, е, подкрепят засилването на е, съответните участници в производството и програмите, които са свързани с хранително-вкусовата промишленост, ще останат. Докато други програми ще бъдат създадени, за да се откликне на други предложения, като например включването в програмите за развитие на скостопански райони райони, тематични подпрограми за подкрепа на малките стопански производства и за да се благоприятства създаването на е, е, кратки е, вериги, които ще снабдяват населението с храна и това да не става на километри и самата хранителна верига да не е километри. Освен това ще има и партньорство в областта на производството и устойчивото развитие на селско стопанство, като крайната цел е насърчаване на устойчиво селско стопанство, където ще се постигат по-големи резултати с по-малко средства. А, освен това, ние е, искаме да се усъвършенства и веригата е, за е, снабдяване с хранителни продукти. ние работим и по оптимизирането на упаковките и максимално ограничение на отпадъците. Ние искаме да има реформа на търговията на дребно, освен това да има окол, кръгла маса за устойчиво производство, за да може държавите членки да се занимаят с въпроса доколко е устойчива околната среда. През септември комисията ще определи пътен лист за ефективна Европа при използването на ресурсите, за да се е, промени европейската економика в устойчива система до 2050 година. И тъй като е, е, е, продоволствието е един от ключовите отрасли за постигането на нашите цели в областта на използването и на ефективното използване на ресурсите. Пътния лист определя амбициозни цели за намаляване на разхищението на хранителни продукти, които все още могат да бъдат употребени, които, чето срок не е изтекал до 2020 година и с 20% да се намалят ресурсите в хранителната верига до същата година. Е, това са препоръки, които се съдържат и в доклада. Пътния лист е, иска и през 2013 година да се изготвя комунике е, по устойчивото намаление, за да може този сложен въпрос да напредва последователно и конкретно и се преработва изготвянето на методология въз основа на критерии за устойчивост за основните хранителни стоки до 2014 година година. И в една от вашите препоръки, 307, вие искате комисията и съвета да обявят 2013 година за Европейска година за борба срещу разхищението на хранителни продукти. И моят колега, комисария Дали, разгледа тази възможност с вашия докладчик, защото по принцип всички единодушно заявяват, че трябва да се направи нещо, за да се борим срещу разхищението на хранителни продукти по цялата хранителна верига. Независимо от това обаче, датата 2013 година е прекалено близко, защото комисията не беше поискала 2013 да бъде година на гражданите, а от друга страна е, са необходими почти две години, за да могат да се подготвят е, напълно всички аспекти на дадена европейска година. Освен това, доколкото разбирам, в дискусията се говори за 2014-та. Може би тогава можем да го организираме. Ще е, предам на колегите Чолос и Дали защото аз мисля, че можем да работим съвместно за постигането на тази цел. Още веднъж благодаря на всички вас, на господин председателя, за тази интересна дискусия, която е много важна за всички нас. Благодаря. Благодаря на всички вас за това, че проявихте разбиране. Тези, които поискаха думата след началото на даването на думата, не можаха да я получат, защото имаме ограничения във времето, но благодаря благодарение е, на е, така усърдието на всеки един от вас успяхме да постигнем дискусията, без последния оратор да бъде заглушен от шум и заместник председателя на комисията да не може да се изкаже. Прекъсваме заседанието и продължаваме с гласуване в 12 часа.